Uh, Драги колеги, господа, ще започнем нашата работа. Първата точка е приемане на дневния ред. А, имате ли някакви забележки? В такъв случай продължаваме. Втора точка при одобрение на протокола от заседанието на 5 и 6 ноември 2014 година. Искате ли да добавим или променим нещо в протокола. В такъв случай приемаме протокола. Ням, протокола нямаме съобщения на председателя. Точка четвърта. Давам думата на госпожа Самек. Става дума за оценка на стратегията за равенство между жените и мъжете 2015-2015 като принос към постигането на целите на Пекинската платформа за действие имате думата. Дами и няколкото господа, които са сред нас, ще бъда много представена на кратко изследване относно оценка на стратегията за равноправие между мъже и жени 2010-2015 година. Ние ние направихме това изследване, за да помогнем на комисията да направи оценка на постигнатите цели от платформата за действие на, от Бейджинг, както също така да е, направиме някои заключения и препоръки за е, рамката, многогодишната рамка след 2015 година. След няколко дни ще можете да се запознаете с цялото изследване, което е е, на три части. Първо оценка на многогодишната рамка за и на различните политики за равноправието между половете за 2010-2015 година, както и платформата от Бейджинг, платформата за действие от е, Бейджинг, както и е, международно ангажиментите поети от Европейския съюз на международно равнище относно равноправието на половете. Втората част е оценка на стратегията и приноса на платформата от е, Бейджинг, както и всички дейности, включени в програмите на Европейския съюз, вътрешната и външна последователност на, на стратегията, т.е. дали стратегията отговаря на очакванията и нуждите на европейските страни с оглед равноправието между половете както има ли последователност и хармонизиране с другите политики и програми за равноправие между половете, ефективност ефективността на мониторинга и оценката. И третата част това са препоръки за по-нататъчното усъвършенстване на стратегията и необходимите е, дейности за по-голяма ефективност на една бъдеща стратегия. Оценката е направена на основата на изследвания и документи, с които разполагахме. За съжаление, нямахме много въз... голяма възможност да проведеме е, интервюта и работа на мес... место, е, както и анализ на това, с което разполагахме. Мога, с няколко думи ще кажа какви бяха проблемите, е, с които се сблъскахме. Както и евентуалните препоръки за по-нататъчна ефективност на стратегията. Първото и най-важното е приемането на дво, двоетапна и дво, и, така, дво, двоен а, подход, т.е. включването на политиките, свързани с равноправието на половете във всички политики на Европейския съюз. Второ, идентификация на приоритетите, към които да бъде насочена тази стратегия, т.е. петте основни приоритета. Колкото до това дали стратегията отговаря на нуждите на Европейския съюз, смятаме, че приоритетите и дейностите, включвен, включени в стратегията 2010-2015 година, отговарят на очакванията и нуждите на Европейския съюз, т.е. има съответствие. Също така тесните връзки, тясното а, така, свързаността между а, цел, целите залегнали в стратегията как и а, целите и инструментите залегнали в а, платформата от а, Бейджинг като всичко това се разглежда светлината на европейският хунтест контекст бор, борбата срещу а, насилието, участието на жените в а, економическия живот, а, образование, обучение и включването на а, равноправието на половете във всички политики на Европейския съюз. както и <clears throat> други от целите, които обаче са по-малко значими за а, Европейския съюз. А, стратегията постигна основни значими резултати, свързани с дейности за насочване вниманието на обществеността на тези проблеми, създаване на вебсайтове, е, документи, инструментариум, както и създаването на нови показатели и инструменти за събиране на е, данни, които да предоставят информация по проблемите, свързани с равноправието между половете и сътрудничеството с Евростат и други а, агенции, които работят а, по а, този проблем и които а, а, предоставят доклади и информация това наистина е един така много значителен резултат, последствие от прилагането на стратегията. Някои законодателни и незаконодателни мерки, които са били взети и приложени в като последствие от тази стратегия и чието резултати все още не са анализирани. Какви са пропуските или слабостите? Дейностите, залегнали в стратегията, са така много общо описани и като че ли целите не са достатъчно а, ясно определени, няма а, а, конкретен график за изпълнението, както и а, не са посочени конкретните отговорници за провеждането на съответните дейности. Някои нови предизвикателства, които са се появили в течение на приложението на стратегията и които би трябвало да бъдат включени в бъдеще в новата стратегия и по-специално проблемите свързани с е, демографските промени, устаряването на населението, е, като по-по голяма част от възрастното застряващото население са жени, сами жени, които страдат и от бедност. Други проблеми, свързани с миграционните потоци и това са също проблеми, които трябва да бъдат включени и разглеждани в стратегията. И също така последиците от економическата криза, която беше, може би, най-тежката и най-дългата преживяна до сега и последи, последиците за мъжете и жените. Мъжете като че ли а, така пострадаха и почувстваха последиците от кризата много бързо, много директно и по-специално като една от последиците беше безработицата, докато последиците за жените бяха малко се проявиха по-късно и те първа се изстрадват. Става дума за всичко свързано с намаляване на разходите за социални услуги. Тоест, жените ще почувстват последиците от всички, от ограничаването на социалните бюджети и това ще бъде все по-чувствително и по-чувствително. Други последици са промените в а, системата за социално осигуряване, медицинско осигуряване, пенсиите и тук също последиците са доста по-различни в зависимост от това дали става дума за мъже или жени и по какъв начин да се приспособят а, политиките и още един, една слабост недостатъчно ефективен мониторинг и недостатъчна ефективна оценка на постигнаните резултати. И недостатъчно а, си, си, систематичен анализ на информацията, данните, оценките. Тоест няма достатъчно цялостна оценка на постигнатото до сега. Също така около ограничен ефект на а, включването на проблемите, свързани с а, равноправието на половете във всички а, политики на Европейския съюз, а, като например политиките в областта на околната среда, транспорта, комуникацията, международната търговия, макроекономическата политика, включително и политиката по посока на медиите и комуникацията т.е. има все още доста ресори или сектори, в които не се отчита последиците от равноправието на половете. Т.е. и тези сектори, и тези области трябва да бъдат взети предвид и да се направи един анализ на а, последиците от а, приложението или неприложението на политиките в областта на равноправието. Тоест, а, въпросите свързани с равноправието на половете трябва да присъстват и в а, много активно и в тези а, политиките. И на, на практика може да се каже, че политиката за равноправие между половете не присъства активно в Европейската стратегия до 2020 година. Има и така други препятствия за прилагането на на стратегията. От една страна фин, липса на финансови е, ресурси, недостатъчно финансови ресурси и от друга страна недостатъчни човешки ресурси. Тоест е, генералната дирекция, т.е. няколкото души, които са натоварени с осъществяването на тази политика, са абсолютно недостатъчни. И че става дума всъщност за едно звено в рамките на една генерална дирекция и това звено просто не разполага с необходимата необходимите лостове да повлияе на политиката на другите генерални дирекции с цел включването на равноправието на половете в техните стратегии и действия. Тоест недостатъчен институционален капацитет. Тоест не може само едно звено или една генерална дирекция да да, да, да, да, да влия и да налага на другите генерални дирекции включването на тези въпроси в тяхната работа. Така, това беше накратко върху основните тенденции, основните слабости, констатирани в а, осъществяването на стратегията. Сега по, как, по, какъв, по какъв начин да дадем повече повече сила, повече ефективност на а, стратегията. Смятаме, че е необходимо да се да се разглеждат всички така, области, свързани в с равноправието между половете в светлината на заетостта, социалното включване, но също така и в а, други области, в други, включването на тази политика в други политики, политиката за околната среда, транспорта, медиите, нека не забравяме че е, медиите са тези, които създават и налагат стереотипите. А, още веднъж е, в областта на транспорта. Миналата година а, бяхме направили, направили едно а, е, изследване за включването на тези въпроси и проблеми в а, а, парламентарните комисии тук на парламента, вземане предвид на тези политики а, при а, изготвянето и приемането на бюджетите и включително и тук в бюджетната комисия на Европейския парламент. Също така да се осигури необходимото финансиране за цялата политика на събиране, обработване на данни, показатели, защото Необходими са допълнителни инструменти за включване на различните аспекти на равноправието между половете в различните политики и последиците на прилагането на тези политики за мъжете и жените. Затова обаче е необходимо да се, да се правят допълнителни изследвания, допълнителни допълнително проучване и анализ на данните. Започнали сме вече работа в този смисъл, но има още какво да се желая. Също така да се включват повече мъжете, много повече отколкото е, е ставало до сега, т.е. когато се работи по ам, предотвратяването на насилието спрямо жените, спрямо ам, жените и, и момичетата трябва да трябва да се въвлича в тази работа, трябва да се въвличат мъжете, защото в крайна сметка а, те са о, нези, които а, активно участват А това. Т.е. трябва да да работят а, заедно с а, жените за предотвратяването на насилието и също така да се а, да се вземат предвид различните целеви групи а, жени, а, жени с увреждания, жени мигрантки, жени с а, други проблеми и също така да се е, осветли, осветлят проблемите, свързани с равноправието на половете в обществения дебат, защото всички знаят, че тези проблеми са от а, е, голямо значение за развитието на обществото, но е необходимо да се подчертава значението на тези проблеми, да се набляга на това. Още повече в а, предвид последиците от а, економическата криза. Тоест, а, този, този проблем трябва да бъде в а, центъра на приоритетите. Разбира се, да се а, повеличи ефективността чрез въвличане на институтите, аген, агенциите и всичките да участват в един общоевропейски план за действие. Не само комисията, не само държавите членки, т.е. да се създаде един общоевропейски план за действие, в който да бъдат да залегнат специфични цели, а, да се създаде необходимия механизъм, да бъдат а, определени сроковете за постигане на целите и да се предвидат необходимите финансови и човешки ресурси за осъществяването на този план за действие а, и да се а, свърже този план за действие с Европейската стратегия до 2020 година, да се включи, да, да има по-добро съгласуване и хармонизиране с ангажиентите поети в международен а, план, като например Бейджинската а, платформа. Европейските институции ще трябва също така да мобилизират и женските организации, които биха допринесли за а, последователното и целесообразно осъществяване на различните стратегии. всички институции и във всички политики, комисии на а, институциите трябва да поемат а, ангажимент да включват а, политиката свързана с равноправие във, всичка, във всички свои дейности. Също така е необходимо да се създадат да се създаде необходимият институционален капацитет за провеждане, успешното провеждане на тези политики чрез обучение, чрез а, извършване на необходимите оценки, осигуряване на необходимите финансови ресурси, но при всички случаи хората, които работят в тази област, трябва да бъдат подготвени за това. И да има по-тясно сътрудничество между Европейският институт, съвета на Европа и а, различните агенции, които работят по въпроси, свързани с равноправието на а, половете. Айге би могло да предостави много добра експертиза и да помогне на европейските институции. И какви биха би, би трябвало да бъдат целите на отделните институции. Комисията трябва да създаде една по един, едно по-силно звено, което да разполага с повече финансови и човешки ресурси. И това звено да може да участва по-активно в процеса на вземане на решение Същевременно да се засилат съответните звена в отделните генерални дирекции. които да работят по аспектите, свързани с равноправието на половете в политиките на отделните генерални дирекции да се представят годишни доклади относно а, постигнатия напредък в тези доклади трябва да, бъдат излож... да бъде изложен постигнатия напредък и включително да има възможност за сравнение на постигнатите резултати в различните етапи. Колкото до парламента, той също би трябвало да ам, а, под, да осигури необходимите структури, които да работят по тези въпроси, да осигури по-добро и по- по-добро свързване на а, с тази стратегия с стратегията на Европейския съюз до 2020 а, година. да включи а, този проблем в европейския семестър и като, като, като, като цяло трябва да има по, по прецизни препоръки към държавите членки. Благодаря ви. Извинете, че толкова дълго а, представя. Вздам слово сполочной справодайкини. Доволте. Благодаря много за е, това е, изложение. Преди да дам думата на колегите, нека да поздравим групата посетители е, по покана на госпожа Щарса тук. Добре дошли бъдете в нашата комисия, сред нас. А сега ще дадем думата на госпожа Мария Нойхл, която ще е първия оратор. Благодаря много. Благодаря ви за тази оценка, която изложихте пред нас. Наистина отлично извършена работа, подготвителна работа за доклада, който, е, по който работя, заедно с докладчиците в Сянка. така че ще се опрем пълноценно на вашите заключения. Пет бяха приоритетните области в тази стратегия. Вие много ясно ги изложихте. Също така има, има и слабости, които вие също подчертахте. Тези слабости са следните, а именно няма необходимата необходимите кредити и необходимата методология, за да бъдат изпълнени целите. Освен това, е, не е достатъчно вниманието насочено към задължителния характер е, на инициативите. Е, какво ще се случи, ако не се спазят тези цели, това, което е заложено в стратегията? И на заседание с докладчиците в Сянка подчертахме и тези аспекти, как да отчитаме и ролята на климатичните промени, на опазването на околната среда, всички тези аспекти, както и финансовото измерение, трябва да бъдат застъпени по-силно в тази стратегия. Споменахте и мъжете, особено по отношение на насилието върху жени, тъй като основно мъже го извършват. Съгласна съм с вас, но когато говорим за стратегия равенство мъж, мъжете и жените, трябва да се подчертае, че има мъже, които също са в пренебрегвани по полов признак и има сфери е, на е, дейност е, и области, в които мъжете са и жертви. Освен това, какво можем да почерпим от публикуваната литература, ясно трябва да се определят ролите, кои институции са отговорни, в коя област и да се изготви точен график, който да позволи, позволи е, след това извършване на оценка. И това много ясно беше подчертано в последния ви слайд. Комисията трябва да предприеме това, различните органи в държавите членки, Европейския парламент – така че трябва да има ясно определени срокове, за да може да се извърши оценка след това. Основната а, задача е да се разбере защо не са действали добре разработените стратегии. И сега наистина трябва да се даде нов импулс на новата стратегия, така че тя да има конкретен резултат по отношение на жените. А, какво мислите вие за предишната стратегия? Наистина е, е жалко, че тази стратегия не беше достатъчно добре разпространена. Крешката на кого е? На правителствата, на някой друг, но това трябва да се преодолее тази трудност, за да бъдат ясно разяснени идеите, залегнали в тази стратегия, да се запознаят 28-те държави членки с, с същността на тази стратегия, да се разпратят писмени материали, брошури и наистина такава документация трябва да излезе извън Европейския парламент, да достигне до хората по места. Наистина много ми допадна изброяването на препоръки. Отбелязах си, надявам се, всичките тези препоръки, които ви изложихте пред нас. Истина, политиката за равенство между мъжете и жените не трябва да се затваря в някакъв ограничен кръг. Трябва да достигне, да бъде включена в е, е, всички политики. Именно за това е, трябва да се възприеме подхода, който вие препоръчвате с задължителна оценка на въздействието. Това е изключително важно. Обикновено тази оценка на въздействието се извършва само с финансово измерение. Но това измерение, разбира се, е важно, но трябва да се види, да се направи такава оценка на въздействието и по отношение на другите политики, на другите аспекти. Ще поддържаме контакт, ще работим заедно. Мисля, че ще можем да се срещнем отново с вас, да ви задаваме въпроси. Наистина много ценни бяха вашите препоръки. Благодаря ви много. Благодаря много на госпожа докладчика. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Не знам дали госпожа Галпелес е тук за НП. Има ли заместник? Не е тук. Няма като че ли, за съжаление. за консерваторите и реформаторите госпожа Вишневска и тя не е тук. А, иска ли някой да се изкаже от името на тази група? А, госпожа Млинар за Алде. Just underline what... Uh, Благодаря. Искам да подчертая някои неща, които бяха подчертани и от доклад, докладчиха. Оценявам високо вашия доклад и задълбоченото обяснение на всички аспекти. Както каза колегата, очакваме вашето присъствие в нашата комисия за по-нататъчна съвместна работа. Важното е равенството между половете да не се появява в отделни доклади, а да е включено в центъра на всички политики. Това е моето мнение. Благодаря. За skupinu Гуе. А, пани Бьорк? Алебо не... Благодаря много. А, за Обедената левица госпожа Бьорк няма заместник. А, групата на зелените имат, има ли представител? Дали е тук господин Ернест Уртасун? Няма го и него. А, има ли желаещ да се изкаже от групата на зелените? Госпожа Петя. Благодаря много. Благодаря много на госпожа Самек за този доклад, за това интересно изложение. Каква е вашата оценка? Това бих искала да ви попитам. Според вас, в каква степен се прилага пекинската платформа? Смятате ли, че държавите членки знаят, познават тази платформа и това, което тя включва? Нещо, което ми се струва много важно и което като че ли е много пренебрегнато от обществеността, в рамките на една конференция, свързана с развитието, беше подчертано, че абортите не трябва да се превръщат в противозачатъчен метод. По време на тази конференция беше подчертано, че трябва да се избягва нежеланата бременност, като се инвестира в други средства и при необходимост дори да се забранят абортите. И като погледнем сегашната ситуация, можем да установим, че държавите членки не са работили много в тази посока. Възнамерявате ли да направите препоръки в тази посока? Предполагам, че не сте имали време да включите и това във вашия доклад. Благодаря много, господин Тарабела. Да, искам да поздравя докладчика за този доклад, който ще ми помогне и за доклада, който аз ще изготвям заедно с докладчицата в Сянка, ще имаме възможност отново да обсъдим въпроса за равенството между мъжете и жените. Мисля, че това ще стане утре или в други ден в комисията. Наистина много полезна е тази информация. Но взимам повод от чутото, по отношение на правото на жените да с, а, с господарки на тялото си и а, да имат достъп а, и а, до противозачатъчни средства и до аборт, това са важни основни права. Наистина а, а, до аборт не се стига а, така спонтанно, това е в крайна сметка крайна мярка. Но когато се говори за сексуално образование в училищата, всъщност едни и същи са тези, които нападат, атакуват абортите и същевременно и това обучение в училище. Не, разбира се, че абортът не е противозачатъчно средство. Трябва да се използват съответните методи и се радвам, че папата, сегашния папа, няма тези схващания, които имаха неговите предшественици по тази тема. И без да отхвърлям, да отричам правото на аборт, в крайна сметка има по този въпрос определено мнение. Важното е да се предоставя правилната информация не само на младите жени, а и на младите мъже. И разбира се, с различни колеги водим тази дискусия, макар че сме много малобройни в тази комисия и деня на, на бялата панделка, която инициатива от Канада в резултат на една ужасна драма, убийството на млади жени от един мъж но е, можем само да си пожелаем, че колкото повече мъже прегърнат тази кауза за равенството между половете, е, колкото повече мъже се борят заедно с жените за е, тази кауза, И е, въпреки, че в много е, сфери има е, постигнат напредък, е, това наистина е важно. Това исках да подчертая. Благодаря много, господин Тарабела. Има ли други желаящи да се изкажат? Да зададат въпроси, ако няма такива. Ще дам отново думата на госпожа Самек да отговори. Благодаря, колеги. Благодаря за интересната дискусия. Аз съм на ваше разположение. Ако искате да ви помогна по новата стратегия, вярно е, че трябва да има по-голямо участие на държавите членки и другите европейски институции в сферата на определенето и реализацията на новата стратегия, особено в областите, в които няма кой знае колко действия до сега. В момента разполагаме с инструменти, които можем да използваме, оценка на въздействието, на включването на, на този въпрос в бюджета за въпроса за абортите. Мисля, че този въпрос не се обсъжда изрично в платформата от Пекин. Там се говори за здравето на жените, което е един от начините да се разгледа тази тема. Здравето на жените, раждането на деца и трудностите пред които са изправени жените. В някои случаи абортът идва след насилие. Едва ли можем ние тук да препоръчаме какво да правят жените в такива случаи. Единственото, което можем да направим е да помогнем. Можем, например, да препоръчваме политика, която да помага на жените да имат деца, ако желаят това, и да могат същевременно да работят и да разполагат с детски заведения и да има подкрепа от обществото като цяло. И това трябва да се разгледа в една обща рамка. Благодаря. Ďakujem veľmi pekne. Благодаря много. И така, нека да преминем към следващата точка от дневния ред положението на жителите в държавите от Персийския залив. А, сега ще помоля госпожа Мишеля Льомари да дойде при нас на президиума. Buenas tardes a todas y a todos. Добър ден на всички. И така, пета точка от нашия дневен ред положението на жените в държавите от Персийския залив. Persona en este caso que va a presentar el estudio. Благодаря на всички наши оратори, госпожа Рахил Родзас, посланника, ако не се лъжа. А сега веднага ще дам думата на председателката ни, на председателката на делегацията за връзки с залива, страните от залива. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата, благодаря а, за посрещането, вниманието, което ми оказвате. Наистина, мисля, че да се работи по този начин е много удачно, а, като а, не работим само в собствената си комисия, а като добиваме чрез обща дискусия хоризонтална представа за тази тема. И с голям интерес ще изслушаме докладчика по темата. Това наистина е отличен пример за такова сътрудничество, защото вие третирате въпросите свързани с положението на жените, ние в нашата комисия, в делегацията за връзки с държавите от Персийския залив, разглеждаме различни аспекти, включително и а, хуманната гледна точка. А, аз а, съм изпълнявала а, функциите и на министър на отбраната, многократно съм посещавала държавите от този регион. И това, което а, ми прави силно впечатление, а, са промените настъпили за този кратък период от 2002 година а, насам. За някои страни в по-силна степен, за други не толкова. Някои от държавите са ратифицирали конвенцията за, а, против дискриминацията на жените. Е, това е важна тема. Днес а, там а, жените присъстват и в политическата сфера през 2000-та година това беше почти немислимо е, за много от тези държави. Има обаче проблеми, свързани с образованието. Е, много е, силно се фокусира вниманието върху образованието в някои от държавите, но наистина не всички млади момичета имат достъп до образование, но така или иначе има ясно осъзнаване, е, от ръководителите в е, много тези държави за приноса на жените е, и към растежа, и към стабилността, сигурността на техните страни. Това наистина е важна проблематика. И днес ние трябва да сме част от това осъзнаване. Европейският парламент през март 2011 година прие резолюция за връзките с държавите от Персийския залив, подчертава в тази резолюция всичко, което трябва да се предприеме по отношение на насилието над жените. Това е проблем не само на тези държави. И а, наистина трябва да се работи в тази посока, след осъзнаване на проблема, а, да се работи по посока на неговото преодоляване. И се надявам, че днесното заседание от огромен интерес за всички нас и ще бъде отправна точка за много дейности в тази посока. Благодаря за инициативата, благодаря за поканата. А сега госпожа Руцас ще ни представи по-задълбочено тази тема. Yes. Oh, I'm sorry. <laughs> Um, it's an honor to be here. I thank the organizers for giving me the opportunity. Благодаря за поканата. За мен е чест е, да имам възможност е, да представя проучването за положението на жените в е, държавите от залива. Няма много време, веднага по същество. Държавите, които са включени, са представени тук. Бахрейн, Иран, Ирак, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Всички държави там без Йемен. Този регион е познат а, с нефта и богатството си и има а, глобално и регионално влияние. Много от а, гражданите там са мюсюлмани което има ефект върху обществото. Не познаваме достатъчно добре етническото разнообразие и разнообразието в броя на иммигрантите Историята на всяка държава е, е много сложна. Темата излиза извън обсега на нашето проучване. Най-различни етнически групи. Е, Иран е мултиетническо общество. Там присъстват буддисти, индуси, сикси, християни и евреи като религиозни групи. В Катар повече от 70% от населението са емигранти. В някои от тези държави е, има закони, които защитават емигрантите, но все още не е известно как и дали тези закони се прилагат на практика и дали самите емигранти познават своите права. Нямам информация по този въпрос. Има нужда от допълнително изследване за жените емигранти. Друга важна характеристика, която трябва да имаме предвид, е, че през последните три десетилетия регионът се глобализира технологично и в друго отношение – и някои е, социални, е, културни, политически и религиозни граници между отделните групи е, бяха акцентирани. Тези граници са много важни, когато анализираме положението на жените и проблема за равенството между половете. и те в някои отношения е, са инструмент за разграничаване между отделните религиозни и етнически групи. Разликата между нас и тях, усилията на международните организации е, по някакъв път се приемат е, като знак за западен патернализъм. така че работата за защита на правата на жените е, се разглежда в някои случаи като западно нашествие. И от тук е, има е, някои настроения срещу Запада, включително и в женските организации. Правната рамка основно е ислямското право Шария – в повечето от държавите има смесена система френско право, англосаксонско право, прецедентно право и други варианти. И от тук гражданските права се признават, но това става на фона на признаването на шарията като основен принцип на правото, което означава, че за онези неща, които не са изрично посочени в Конституцията, местните съдилища постановяват след тълкуване на шарията. И това затруднява прилагането на гражданските права на жените и на мъжете включително. Има а, а, някои а, сфери, а, където правото е сходно. Правото а, на развод, а, грижи за децата, Ограничени са правата на жените да поискат развод, докато мъжете имат много по-широки права. Жените имат право да поискат развод, но това за тях автоматично означава загуба на финансови права, загуба на зестрата. За родителските права някои жени получават такива права след развода и след един момент самите деца решават при кого да живеят, при бащата или майката. В повечето случаи за настойник съда назначава бащата, което ограничава до някъде възможностите на децата да учат и да пътуват в чужбина, в много от тези държави на, на жените не се позволява да се движат или да пътуват в чужбина без да са придружени от мъж. Има и други социално-културни ограничения, които ги затрудняват в тази сфера. Във връзка с наследството, кръвнината, всъщност след убийството на едно лице, семейството му получава някаква сума като вид компенсация и там а, а, цената на жените е два пъти по, по-ниска от тази на мъжете. Поне както постановяват съдилищата в тези държави. Друг важен момент е насилието срещу жените като отделно явление не се споменава в националното право включено е, е в а, а, а, частта защита на гражданите като цяло. Забелязахме, че властите проявяват желание да се противопоставят на този проблем и да работят срещу социално-културният контекст, който улеснява този вид насилие. И накрая в брачния договор двете страни могат да се договорят нещо съвършено различно от записаното в закона. Но тук отново опираме до индивидуалното възприятие за равенство между половете. So, um, did I miss one? In the next uh, diagram, I'd like to тук представя малко статистика за участието на жените в економиката 2012 година. Това са дефиниции на МОД с червено са заетите жени като част от съответната възрастова категория. С черно са жените без работа а пък за зелено за жените, които не участват в пазара на труда и не търсят работа. Виждате големи разлики, например, между Ирак и Катар. Има какво да се направи по отношение на тази тема. Тук е малко статистика за участието на жените в политическите органи, като депутати в парламента и като министри. Даните са малко остарели. 82 жени са члени на, на парламента в Ирак. Това беше след въвеждането на специална квота. Но вижте, че същото не може да се каже за министерските портфели. Жените в Ирак са изправени пред много сериозни проблеми, свързани с безопасността. Вижте броя на жените в Саудитският парламент. Политическата система там е малко по-сложна кралят и неговото семейство имат огромни правомощия. Тук сме включили жените и в местните съвети. И за това числото е сравнително високо. Не е съвсем ясно дали на този процент жени разполагат с достатъчно правомощия. В Саудитска Арабия назначенията се извършват от кралското семейство, което означава, че процесът е изключително контролиран. Броят на жените министри е много малък. По-голям е процент в Бахрейн и Обединените арабски емирства. И за да бъдат назначени като министри, се изисква да имат родствени връзки с кралското семейство, което обяснява и някои от тези цифри. Някои от числата трябва да се разглеждат в съответния контекст. In terms of education, uh, Образование Нещата горе-долу изглеждат добре. Голям брой жени в университетите. Нямаме данни за Ирак поради политическата нестабилност миналата година не можахме да намерим надежна статистика на диаграмата виждат е, е, е, процента жени с завършено бакалавърско или по-високо образование. Има разлика в годините, така че е малко трудно да се правят сравнения между отделните държави. Високия брой високо образовани жени се дължат на финансовите възможности жените да учат в чужбина. Тези възможности се използват най-вече от мъже, тъй като младите жени трудно биха могли да пътуват в чужбина за обучение. В момента сме включили жени, които живеят на територията на съответната държава. списък с препоръки към Европейския съюз, които могат да бъдат използвани от Европейският парламент и от е, държавите членки в отношенията си с държавите от залива. Ще изброя някои от тях. Може да видите целият списък в глава 6 на нашето проучване. На първо място подкрепа за изпълнението на международните ангажименти, ратифициране на съответните е, конвенции. В някои от тези държави се смята, че е, части от конвенцията не, не съответстват на е, шарията има нужда от засилване на диалога между Европейския съюз и представители на държавите за изчистване на разликите. Включването на темата равенство между половете в финансирането от страна на Европейския съюз. Това е посочено в пета глава на нашето проучване, някои от тези програми като Erasmus е, са записали равенството между половето като цел. Важното е тези програми да се използват е, по равен начин и от мъжете, и от жените. На следващо място е насърчаване на академичният обмен и сътрудничество на по отношение на изследванията за равенството между половете. Отношенията между Иран и Европейския съюз, както знаете, са доста ограничени. Пътуването на граждани от тези държави към Европейския съюз е в взаимна изгода. накрая подкрепа за женските НПО и жени политици. Това трябва да се прави внимателно, за да не се каже, че това е западна намеса, което ще доведе до отрицателен ефект за съответните организации и жени политици. Може би е добре да се работи по темата срещу насилието срещу жените. Това е последният диапозитив. Различни институции участваха в изследването. Имаше и преглед на колеги учени. Общо сето участниците са високо квалифицирани специалисти. Благодаря. Muchas gracias por, por esta presentación. Благодаря много за това изложение. Сега ще дам думата на господин Хамид посланника. thank you very much. Uh, I am the ambassador of UAE. Благодаря. Аз съм а, посланник на Обединените арабски емирати, а докладът включва всички държави от Персийския залив. Благодаря за възможността да мога да споделя с вас някои така допълнителни информации, които биха могли да бъдат включени в този доклад. Някои от данните, които бяха споменати, са от 2002-2008, а ние вече сме практически 2015 година. И през последните 40 години ние е, така напредваме много по пътя на модернизацията. Утре ще отбележим 43-та годишнина от независимостта на нашата страна. Законодателството, разбира се, също се променя, за да отговаря на, наци... на изискванията на международното право. А, в 80% от а, живеещите в нашата страна са а, чуденци, а 20% граждани на от държавата. Така че на, на практика това означава 200 различни националности, хора 200 различни националности, които могат да живеят заедно в благополучие. Ние сме 9 милиона общо, от които 1 милион граждани и 8 милиона чуждени. Както казах, мисля, че трябва да допълна а, някои данни. Което свързано с получаването на гражданството от деца, раждани от а, хора с различни а, националности. А в момента дете, чието единия родител е гражданин на държавата, може сега да получи а, на гражданство. Второ, трудовото законодателство. Трудовото законодателство не признава домашните помощници като част от трудовата сила в страната, т.е. те са изключени от рамките на законодателството. и бих искал, понеже има така а, някои трябва да, трябва да кажа че всички, които се занимават с търгови или друга вид дейност, са включени в трудовият са покрити от трудовото законодателство. Необходимо е да има договор между работодателите и работещите. Ние сме приели девете конвенции на МОД, включително и е, много е, разпоредби, свързани с начина на е, набиране на работна ръка, условия за живот и така нататък. Един закон урегулира отношението между работодатели и работещите се. В договора са описани правата и задълженията на двете страни, условията за труд както и а, а, необходимото да се заплати от работодателя, като пътуването, социално осигуряване, медицинско осигуряване и така нататък. А, също така а, работ, домашните работници са включени в всички раз, разпоредби, защит, които защитават техните права. В, е, Обединените арабски емирати са, а, имат отделни власти, всяка всъщност, всяко една от, всеки един от емиратите има своят орган, който се занимава и отговаря за прилагане на трудовите разпоредби. може да се каже, че в тази област непрекъснато отбелязваме напредък. Е, моята страна е една от най-динамичните в арабския свят и Близкият изток. Е, що се отнася до участието на жените в обществения живот, 70% от е, а, вишистите са жени. Те работят както в Министерски съвет, в парламента. Имаме и е, жени пилоти на бойни самолети, жени е, предприемачи, които ръководят е, своите, своят бизнес. Включително тук с мен има и представителки на дипломатическото тяло които могат да свидетелстват за това. Благодаря ви за възможността да представя положението в моята страна. Muchas gracias a, a usted por esta extensa. Благодаря много, е, Ваше превъзходителство, за това обстойно представене. Сега е, нека да преминем към дискусията. Ако е, колегите искат да се изкажат, ако няма такива, а, моля, имате думата. Благодаря. Благодаря ви за тези допълнителни и подробни обяснения, които ни предоставихте за ситуацията, правната ситуация по-конкретно, имам един такъв въпрос. Събират ли се и статистически данни за транспонирането, начина по който се транспонира законодателството в Обединените арабски емирства – защото установихме, че има много общи елементи с европейското законодателство. Може би има проблеми е, с транспонирането. Госпожа. Но, благодаря много. Благодаря е, ви е, за това представяне на положението на жените в страните от Персийския залив. Това наистина е един широк поглед, детайлен върху тази ситуация. е Изключително важен за нас е този въпрос. Искам да кажа няколко думи е, за конвенцията СИДО, ратифицирана от всички държави, с изключение на Иран. Защото Иран смята, че член първи на тази конвенция противоречи на шарията. А другите държави са ратифицирали конвенцията по отношение на допълнителния протокол се отнася до практическото прилагане и исковете в случай на дискриминация, според вас тази конвенция добра база ли е за държавите от залива? Също така и въпросът с статистическите данни. Той е важен за мен, защото по този начин може да се контролира а, транспонирането, прилагането на а, тази а, конвенция. Много различия има при прилагането на тази конвенция. Благодаря. Следващият оратор. Uh, uh, Благодаря съвсем накратко. Наскоро бях в uh, Обединените арабски емирства и в Бахрейн. И лично бях много впечатлен от дейността и ангажимента на жените в, обществото. Присъствах на едно събитие, което беше организирано изцяло от жени. Добре е да поканим тези жени тук в парламента и да ги чуем, защото те са изправени пред много сериозни проблеми, за които не си даваме сметка. Нека да помислим за една такава инициатива. В Бахрейн вчера беше втория тур на изборите и се вижда увеличение на броя на избраните жени, което е положително. Разбирам трудностите, които посочихте Важното е да се опитаме да отделим някои културни, религиозни аспекти и да използваме религията като платформа за засилване на правата на жените. И така ще постигнем промяната, която търсим. Участието на жените в тази дейност ще доведе до големи резултати. Благодаря много на колегите. А, сега господин Александрин от е, службата за външна дейност. Е, Добър ден, благодаря госпожо председател, благодаря на колегите, които са направили изследването. То е много впечатляващо. Изводите са прагматични и, реалистични. Ако позволите една малка критика, иска ни се да включите и Йемен, защото той е многозначителен случай. Това е единствената критика, иначе сме много впечатлени от изследването. Трябва да се посочи и а, заплахата от страна на ислямска държава и нарушаването на човешките права от тяхна страна. Всичко това, което сте посочили в доклада, е включено в нашата страна, стратегия към този регион. Според нас равенството между половете е в центъра на вниманието. Искани са тези права да се да върва заедно с останалите социални, политически и други права. трябва да се погледне и законодателството за неправителствените организации и случаите на насилие срещу жени. Това са отделни елементи, които трябва да бъдат въвлечени в центъра на нашата политика за човешките права. Нямаме такъв диалог по човешките права с тези държави, но тече политически диалог и в него поставяме и а, човешките права. Саудитска Арабия все още не е подписала конвенцията СИДО. Ние настояваме за това да подпише конвенцията без резерви. Радвам се, че тук присъства посолството на Обединените арабски емирства. Последната ни среща с представители на тази държава беше на 20 ноември и с тях заедно установихме сериозен напредък. Това са двата начина на работа да се посочват проблемите. Другият е да се подчертават напредъка. Особено там, където напредъкът е пример за останалите, за да потикнем съседните държави да се включат. Общо взето и резолюцията на Европейския парламент върви в същата посока. Ще използваме вашето проучване в нашата работа. Има специална препоръка за финансирането. Европейски инструмент за човешките права и демокрация поставя акцент върху равенството между половете и оттам може да дойдат някои финансови възможности. Благодаря. Поздравления. Благодаря много. И е, за да приключим с тази тема, тъй като бяха зададени въпроси и бяха направени коментари, ще дам думата на докладчика. Uh, Благодаря за интересните въпроси и коментари. Ще започна с две неща, казани от господин Халем Масуд. В доклада вие споменахте два момента, в смисъл, че някои от данните не са актуални. Тази критика е уместна, защото използвахме малко по-остарели данни. Ще вземем предвид и правното положение на домашните е, помощници. Има нужда от специално изследване за това как точно се прилагат е, законите, които споменахте и доколко е, домашните помощници познават своите права. За положителните тенденции, да, това е, е положително и е добре. Може би е, е добре да се представи по-конкретно в отделен доклад за вашата страна. Имаше един въпрос е, за разликите между законите които като писано право може би приличат на законите в Европа. Другият въпрос е доколко се прилагат или не. Всъщност, това, което аз искам да разбера в каква степен има резултати и те се отчитат с статистически данни? И има ли проблеми при прилагане на законодателството и при неговото транспониране? Това беше моят въпрос. Uh, uh, Нямаме достатъчно информация за прилагането на законите. Трябва да има допълнителни изследвания конвенцията си до Да, Иран е единствената държава, която не е подписала конвенцията. Другите държави са подписали с резерви поради шириатското право. Тъй като там има неща, които не са съвместими с текстовете в конвенцията. И доколко това засяга правата на жените, да, определено засяга ги А какъв беше въпросът? Дали а, това е една надежна рамка? If you find CEDAW um, a reasonable basis for women... Дали смятате, че СИДО е добра база за да работят женските организации? Uh, yes, now I understand. Um, well, as... Разбирам. Като част от изследването помолихме експертите да разговарят с женски организации. Някои от тези организации казаха, че по тази линия могат да се направят полезни неща за жените. Участва в дебата, но не чак толкова отчетливо. Жените в Бахрейн. Да, Съгласен съм, съгласен съм с това, което казахте. Отделянето на, на културните нагласи от религията. Съгласна съм и с тази препоръка. Една от препоръките беше е, Европейския съюз е, да насочи диалога към е, това, доколко конвенцията си до. Е, е съпоставима с е, шария. Да, прав сте, е, че Йемен е важна държава, но задачата беше доста мащабна. 8 държави. Надявам се, че ще има възможност да направим проучване и в Йемен. Благодаря. Muy bien, muchas gracias. Vuelvo a reiterar. Благодаря. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия, на докладчиците по темата. А сега нека да преминем към следващата точка, която всъщност е тясно свързана с тази, която обсъдихме, е именно годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2013 година. Госпожа Житнянска е докладчик за становище, така че веднага и давам думата. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ctené dámy, vážení páni, je mi cťou. Благодаря много, госпожо председател. За мен е чест да ви представя тази тема, темата за правата на човека, изключително важна тема. Теми, ktorým sa будем hlbšie venovať а заровен... Когато бях определена за докладчик, трябваше да избера тема сред няколко, които бяха свободни, така че да изготвя доклад по тази тема. А, и, и този доклад трябва да бъде сбит. А това е една изключително обширна тема, защото много различни права на човека а, са нарушени през 2013 година а, в света и на деца, на мъже, на жени на мълцинствени групи и както съм посочила това, всяка статистическа данна всъщност крие реални хора, реален човешки живот. Знам, например, историята на една млада жена, жертва на насилие от страна на партньора й след раждането на децата, които също са били обект на насилие и тази млада жена е решила да напусне партньора си. Но се е страхувала от последствия да не открие и за това се е укрила при приятели. Можете да си представите при какви условия е живяла тази жена. Така че е изключително важно да се говори за тези случаи на насилие срещу жените и както беше посочено това и по време на дискусията и както госпожа Самек подчертава това в нейния доклад, наистина мъжете, младите мъже, юношите трябва да бъдат осведомявани за тази ситуация. И ако се решат и техните проблеми, ще се решат отчасти проблемите свързани с насилието върху жените. има и случаи с хора с увреждания, с нарушени права. по този въпрос също искам да добавя нещо. Хората с увреждания също трябва да се ползват пълноправно с своите политически права. Както се забелязва в, беше установено в Гърция неодавна и този въпрос повдигнах дори в пленарна зала – Е, много често са нарушавани правата на хората с увреждания. Е, това е недопустимо. А ние сме свидетели на ситуации, при които а, е, такива жени не са имали възможност да създадат семейство и те са от на силно уязвима група. Затова трябва да се заостри вниманието ни към тези въпроси. Третата тема ситуация на война и това е приоритетна тема и за нашата комисия, защото миналата седмица лауреата на наградата Сахаров много ясно а, представи ситуацията а, в тази сфера и цитира много случаи дори за съвсем малки момиченца. А, подобни ужасяващи актове не трябва да стават факт трябва да се е, препятстват всички опити за насилие срещу е, жените, е, изнасилванията е, не могат да бъдат е, е, оръжие в е, тези военни действия, трябва да бъдат е, санкционирани е, съдилищата. А, е, и още един елемент ситуацията на ромските жени. Е, може би това не е, е проблем с който се сблъскват всички държави членки, но това е сериозен проблем в Словакия. Имаше случай с 14 годишно ромско момиче, живеещо в е, една стая с още 15 души, без туалетна в това така наречено жилище – и един ден това момиче е било изнасилено, излизайки от къщата, туалетната. Освен това, това момиченце е било с увреждане. А, така че а, наистина много жени от различни а, групи, социални групи а, са жертва на насилие. Трябва да се работи по посока на подобряване на условията на живот а, на младите момичета, които напускат училище, защото забременяват. А, освен това, много често децата се смятат като източник на доход в тези общества, в тази група. И като журналист, сега и като политик, работя много с ромските общности и знам за много подобни случаи Наистина трябва да се предприеме нещо конкретно за тези групи. Благодаря ви за вниманието. Наистина с нетърпение очаквам дискусията. Обедена съм, че и а, вие имате приоритети по тази тема. Би било добре да обсъдим заедно тази тема. Благодаря много за това представена. Сега ще преминем към дискусията. Си, сеньора Петър. Госпожа Петър. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Пиове ове известителице у госпожа е, Мария Габриел, да... Мария Габриел, която е докладчик в Сянка, ме помоли да представя нейната оценка за, за този доклад. А, госпожа Габриел ви поздравява и се извинява, че а, отсъства. В а, момента тя е в а, Страсбург на а, заседание на смесения парламентарен комитет с страните от Карибския басейн и Тихоокеанския регион. Така че тя би искала да а, изложа нейното мнение в тя, тя, тя смята, че а, параграфите, свързани с гениталното усъкътяване жените като оръжие по време на война и насилието върху жени, трябва да бъдат особено подчертани. Ние смятаме, че е трябвало да се наблегне повече на ролята на жените за развитието на демокрацията така че а, а, госпожа Габриел предлага изменения относно ролята на жените при консолидиране на демокрацията и развитие на обществото. Смята, както казах, тя смята, че този аспект не е не е подчертан достатъчно. Ще е, внесе и изменение свързано с е, ранните бракове, както и достъпа до образованието и обучението и ролята на жените в процеса на укрепване на мира. Е, всичко това присъства в доклада, но трябва да се опише малко по-подробно. Благодаря. Bueno, puesto que no hay ninguna palabra más. Ако няма други желаящи, не, заповядайте, имате дума. Sorry, thank you. Um, Благодаря. От името на зелените бих искала също така да подкрепа доклада. Смятам, че а, въпросите, свързани с правата на жените и на ЛГТБ, присъстват в доклада. Смятам, че приоритетите, които са залегнали в доклада, отговарят на нашите. И бихме искали обаче да добавиме няколко подробности, включително и присъединяването към конвенция. Както също така да се допълни насилието, параграфа за насилието, защото не става дума само за насилие към спрямо жените, а включително и насилие спрямо половата ориентация. А, бихме искали също така да се добави и това, което беше осветлено по време на изказването на господин Денис Макалуке, който е лауреат на наградата Сахаров от тази година и по-специфично насилието по време на конфликти и също така не само да бъдат а, е, а, е, изложени проблемите, а и да, са да се наблегне по-скоро на инструментариума и методите за борба с е, насилието спрямо жените по време на конфликтите. А, също така ние смятаме, че много много жени нямат достъп до е, сексуално и репродуктивно здраве. Тук също би трябвало да се наблегне в подробности на тази проблем и също така на да бъдат включени, да бъде включена не само дискриминацията спрямо жените, а и всички форми на дискриминация, защото смятаме, че те са взаимосвързани и имат място в това становище. Благодаря госпожа Сонснек. Госпожа Родригес от името на социалистите също ни предостави а, своят текст. Тя също не може да участва в нашата работа днес, но а, тя също счита, че трябва да бъдат включени няколко допълнителни аспекта в този доклад и по-специално ратифицирането на договора от Истанбул, тъй като тя смята, че всички държави и членки трябва да ратифицират незабавно а, този документ. А, също така тя, тя смята, че трябва да се набрегне повече на борбата а, срещу използването на жените като военно оръжие или като оръжие във военни конфликти. Тя счита, че трябва да има по а, така, активни действия за борба с стереотипите и също така тя счита, че трябва да се организира по специ... специализирано обучение на всички от тези, които са в досек с жертви на насилието е, да има междуинституционно сътрудничество с цел обучението на тези хора, на всички хора, които работят с жертви на насилието, било то жени или деца. А Дес, колкото до срока за внасяне на изменения, той е 10 декември, 12 часа, а на, на следващото си заседание през януари ще приемеме този доклад. Госпожа Жаниска, искате ли да допълните нещо към казаното от колегите? Благодаря ви. Благодаря за всички. А, изказвания. Мисля, че ще продължиме е, а, е, активно и продуктивно сътрудничество. Сега минаваме към следващата точка от дневния наред. И давам думата на директорката на института ЕИГЕ която сама ще се ще представи. Thank you very much. Сара. Бих искала да кажа, че вие сте тук за пръв път сред нас. Госпожа Ламбак е директор на Института за равноправие между половете вие сте за пръв път пред нашата новоизбрана комисия. Благодарим ви за това, че дойдохте да представите годишната програма за действие на вашия институт. Надявам се, че ще можем да работиме в тясно сътрудничество. Que tengamos la Че, ще можем да продължим е, нашия дебат в течение на а, нашия мандат. Благодаря ви, че сте тук сред нас. Благодаря ви за възможността да мога да взема думата пред, а, пред членовете на комисията ФАМ Приключили сме подготовката за нашата програма за действие за 2015 година. Тази подготовка пред приключи преди, преди две седмици. Ще ви покажа слайдове за това. Аз Тук днес вие обсъдихте проблеми, свързани с последиците и резултатите от платформата от Бейджинг, насилието срещу жените, гениталното осъкътяването, мероприятието, което ще проведете на 10 декември. Т.е. това са се изрази на тази дейност. До година ще бъде последната година за осъществяване на втората а, програма. Така че до ще продължиме да работим в сътрудничество с комисията ФАМ, която е всъщност отговорната комисия за нашата работа и ще си изработиме заедно а, нашите а, е, общи е, цели За нас най-важното, и може би това е важно и за новите членове на, на вашата комисия, и това е залегнало и в регламента, а, по силата на който работиме, е да събираме и, ан... и направиме подробен анализ на данни за а, половото равноправие, данни, които са важни и за политиците, и за отделните държави членки, като по този начин ще стане много по-ясно какво точно трябва да бъде наблюдавани, какви, какви точно мерки да бъдат взети и по какъв начин да се е, финансират отделните е, планове на дейност. През Вече създадахме през 2013 година един показател, който обаче се прилагаше само за Европейския и в Европейския съюз. А, в момента изработваме един показател, който включва различни критерии, свързани с насилието спрямо жените. А, ние също също така наблягаме на отделните аспекти, като заетостта и така нататък. До края на, на годината ще разполагаме и с база данни относно критериите и показателите от Бейджинг. Тази база данни се усъвременява всеки 6 месеца и наистина тя е един отличен инструмент за различните заинтересовани страни и различните а, организации, които работят в този а, област, какво, какво ще има насилието спрямо жените или т.е. насилието по полов признак. Като цяло то е, е ориентирано към жените, но имаме и мъже, които са жертви. И, и тук имаме допълнително необходимостта да включиме различните методи, включването на равноправието между половете в различните политики и като целта е да бъдат чрез различните инструменти доказано незначимостта на този проблем във всички политики. Докато година ще изготвиме отчет относно резултатите от а, платформата от Бейджинг. Това ще бъде едно изследване, което ще бъде готово за люксембургското председателство. А към него ще бъдат добавени някои нови показатели в съгласие с а, Европейската комисия. Смятаме, също така да усъвремениме и базата данни, свързана с а, жените и тяхното участие в економически и политически живот. Как, как, както казах, в а, изследването ще изтъкнем постигнатите резултати и настъпилите промени. Ще има и изследване, което ще е предназначено за холандското председателство, както и работата, която ще се извърши от словашкото председателство и по-специално преразглеждането и преоценката на бейджинската платформа. В Различните документи, които бяха представени, включително и в доклада, който бе представил, представен преди малко, присъстват много, много данни и много а, информация. От а, швед... политиката, прилагана от шведското председателство на сам, ние правиме много подробен анализ на всички методи, методологии, тенденции, които а, са а, били използвани за прилагането на платформата от Бейджинг. Тук виждате а, регистъра и от, отра, отраслите, които ще засегнеме. свързани с насилието като такова и снимаме а, имаме, изпитваме известни трудности за получаване на сравними и съпоставими данни от 28 държави членки, защото необходимо е да имаме наистина възможност за сравняване. Статистиките до края на следващата година ще създадем и пуснеме е, в обращение една база данни относно равноправието между половете. Ще става дума не само в дадена област, но информация, която обединява данни от платформата от Пейджинг, насилието и така нататък. Така че ще, ще има възможност всеки един да има достъп до тази ам, база данни и да може да работи а, с тези данни съгласно необходимостта и целите. Така че достъпът ще бъде улестен, за да могат хората да имат наистина лесен достъп. Колкото до насилието и насилието спрямо жените по-специално. През пър, първите години бяха направени много изследвания, но аз а, споменах само тези, които имат така, които имаха директни последици, като това относно ам, гениталните усъкътявания при жените по поръчка на комисар Рединг. Тоест, това изследване бе е, използвано като основа за по-нататъчните изготвяне на становище. Сега в е, момента провеждаме изследване в отделни държави и членки относно положението в отделните държави членки, възможностите за държавите членки да използват инструментите, които са на тяхно разположение за борба с насилието както и едно изследване относно цената на насилието. Това е изследване, което ще бъде представено на 10 декември тук в парламента. Това изследване бе извършено по поръчка на Европейската комисия, за да могат да, бъдат, да бъде изчислена цената на насилието, разходите свързани с насилието, за да бъдат на разположение на държавите членки, като като това а, а, изследване се позова на различни други а, прегледи, направени от а, държавите членки. Като цяло това изследване е много интересно. То ще послужи като изходна точка за създаването на един модел за а, минималното а, количество и качество на необходимите данни за по-нататъчната работа. Тоест, Това изследване ще се извършва с сътрудничеството на представители на, на полицията и на съдебните власти, защото установихме, че всички че можем, че трябва да работим в тясно сътрудничество с а, другите социални администрации или служби, стана ясно, че най-много, с най-много статистика разполага полицията от една страна и съдебната система от друга. Но те не винаги са съпоставими. Така че следващата година ще трябва първо да се работи по хармонизиране на дефинициите, защото инцидентите или престъпленията или посегателствата се регистрират и наричат по различен начин в различните държави членки. We have the long-term plan. Така че имаме и дългосрочна програма, дългосрочен план за това, което ще трябва да, по което ще трябва да работиме до година, методите и методологията на събиране на данни. И след това а, създаване на един, два или три показатели, не знам колко ще успеем да изработиме, които да бъдат приложими в всички държави и членки. Също така бих искал да спомена и кампанията за белите пандалки се радвам, че господин Шулц, председател на, на парламента, подкрепи и се включи активно в тази кампания Надяваме се, че и много повече е, депутати, мъже депутати ще се включат активно в тази кампания, която ще бъде лансирана на 10 декември. Е, много повече мъже да има, тъй като, както казахме, те трябва да участват активно. И тази кампания ще бъде и едно важно послание към обществеността. Колкото до включването на тази политика в всички политики, всички области на действие на Европейския съюз, от до година ще ще бъде на разположение едно много важно, един много важен онлайн инструмент за включването на тази политика в всички сектори, във всички отрасли и по-специално в онези, които не са традиционно свързани с този проблем. Ще ще ще предоставиме възможност за достъп до инструментариума, показателите, информацията и така нататък. Бих, това е един много амбициозен план за включването на а, равнопоставеността във всички политики, във всички сектори. Така. Как, какви са преимуществата или положителните резултати от а, включването, от а, постигането на равноправието в а, всички области? целта е да убедиме всички заинтересовани страни от преимуществата и това, което може да се постигне и каква е економическата цена на това. Сега спомням си че до преди няколко години ням, не, нямаше необходимите, не разполагахме с необходимите понятия и терминология, включително и израз за джендър мейнстриминг. но с помощта на различните институции, включително на голем на участието на някои библиотеки, Eurovox, смятаме, ще, ще имаме а, наистина а, така изработена необходимата за а, включването на тази политика във всички области терминология. Колкото до информацията, стана ясно, че има, люб... че има необходимост от по-широко разпространение на информацията. Ние разполагаме с един е, информационно-документационен център. Подобни центрове има в практически всички държави членки и чрез включването или чрез свързването на тези центрове с нашия център е, ще има много по-лесен достъп до информацията, колкото до Eurogender. Ще видим по какъв начин се провеждат дебатите, какво е необходимо да се включи в нашия дневен ред. Колкото до дейностите в международен план, де, имаме много а, добро сътрудничество с а, държавите кандидатки чрез инструмента за а, подпомагане на предприсъединяване, предприсъединителния помощен инстру, инструмент. А, ще бъде организирано и двудневно събитие в рамките на партньорството с страните от източното партньорство. Като се наблегне на значимостта на тези проблеми. Разбира се, имаме и партньорство и сътрудничество с международните от организации като платформата от Бейджинг и други по статута на жените и техните права. Това са с няколко думи дейностите, които провеждаме в момента и които ще продължим да провеждаме. Благодаря много на госпожа Лангбак. Е, доста изчерпателно беше вашето изказване и установяваме, че ви предстоят сериозни задачи и вашият институт ще ги осъществява. Вярвам, че това ще ни бъде полезно и на нас. Това може да бъде работен инструмент на нашата комисия. Сега можем да преминем към дискусия. Ако имате въпроси, колеги, или коментари. Thank you. En primer lugar, tiene la palabra la vicepresidenta de esta И така, ще дам думата на заместник председателката на нашата комисия, госпожа Блинкеви. Чуйте. Преди всичко, нека да благодаря на директорката на института, госпожа Лангбак. Благодаря и за това, че направи такова дълго изложение, изчерпателно изложение за, по доклада, излагайки приоритетите за бъдещия период. Заключенията на доклада показват колко е полезен този институт 28-те държави членки не разполагат с достатъчно информация, с достатъчно данни за реалната ситуация. И даже с индекса за поставеност мъже и жени, всъщност Европейския съюз все още е на средата на пътя към целите, които трябва да постигне. И от 100 точки е, ние имаме само 54 по този индекс. И именно поради тази причина е, вашият институт, Европейски институт за равенство между половете, ще играе огромна роля, е, така както и останалите европейски институции. С нетърпение чакам 10 декември. Надявам се, че там ще видя много от колегите това събитие ще третира темата за насилието върху жените и ще можем да обсъдим тогава мерките, които трябва да се предприемат, сътрудничеството, което трябва да се засили в тази посока. По време на неодавнашната ни дискусия и срещата с папата, ние съвсем бегло засегнахме въпроса с насилието, но това е напълно актуален въпрос и ние трябва да работим заедно, ръка за ръка, да търсим възможните решения, за да се преборим с насилието срещу жените. Благодаря на Европейския институт а, и за създаването на документационния център с тази а, библиотека, включваща и а, дигитални издания. Надявам се, убедена съм, че и учените, и студентите, и политиците ще могат да ползват тази информация на вашата библиотека. Пожелавам ви много успех във вашата дейност благодаря ви отново. Госпожа Вана. Благодаря на госпожа Ламбак за информацията. Казах няколко думи за това колко е важна статистиката. Няколко конкретни въпроса. Стана дума за равенството в центъра на всички политики. Имате ли информация за изготвянето на бюджета? От тази гледна точка поставих такъв въпрос в бюджетната комисия, но не можах да получа отговор. Казах им, че има данни в Европейския институт е, по равенството на половете. Те попитаха какъв институт. Добре е все пак е, да е, съобщите за своята дейност и там, за да ви познават и да използват вашия институт, особено политиците, които не са запознати с статистиката за вашата дейност. Аз е ла сеньора Госпожа Вадина, следващият оратор. Благодаря, госпожо Ланбак, за вашето експозе. Имам конкретен въпрос. Има ли осъществено от института проучване за средствата по държави членки, които се използват по посока на политиката за равнопоставеност между половете? И в заключение, последният оратор, госпожа Найджел. Благодаря много за вашето изложение. Много беше интересно. Да, има реална неравнопоставеност. Наистина трябва да разполагаме с тази научна информация, за да сме наясно по ситуацията. Може ли да ви задам конкретен въпрос? Ако аз, европейски депутат, се нуждае от конкретна информация, мога ли да се обърна към вашия институт и да получа тази информация? Председателката. Е, много конкретни въпроси бяха зададени към госпожа директорката на Европейски институт. Имате думата за отговор. Е, Благодаря за въпросите. Хубаво е, че са конкретни ако не мога да отговоря сега, ще отговоря след една седмица. За бюджета. Планираме до края на годината. Вече сме подготвили съответните документи, включително и оценката на въздействието, което е обратното на, на изготвянето на бюджета разполагаме с информация за това като проблем. Нашият институт е само от няколко години. Добре е да станем по-известни сред депутатите. За следващата година ще подготвим информация за отделните сектори и ще ги изпратим в отделите за политика в Европейския парламент, връзката с околна среда, с сектора образование, за да има и линк в интернет и ще има линк към изготвянето на бюджета. Има някои инициатива в тази насока в основния ни доклад има раздел за институционните механизми, където има добра практика. Австрия е доста напред в изготвянето на специален бюджет за равенството между половете. Права сте, че има нужда от повече комуникация от наша страна. Сега поручване за това колко се харчи за политиката за равенство между половете в отделните държави. Нямаме достатъчно данни, имаме основни задачи, възложени от комисията Обикновено, когато има допълнителни искания, зависи от това дали вече е започнал дебат в Европейския съюз. В момента има национални планове за действия. В доклада за платформата от Пекин ще видите основните приоритети на държави членки на насилие, помощ за децата. Следващият въпрос специфични данни. Какво обикновено правим? Създаваме една база данни и това, когато стане възможно, ще може, както поискахте, да отправите искане към нас или пък да намерите данните в е, нашата база. Разполагаме е, с е, съответен бюджет, за да добавим нещо в плана ни за работа, трябва да мине през управителния съвет, в който присъстват държавите членки и комисията. Но ако става дума за данни и за информация, можем да предоставим тези неща доста бързо. Muy bien, pues nada. Eh, estoy segura que haremos uso de eso. Благодаря много. Не се съмнявам, че ще извлечем значителна полза от работата, която осъществява института. И както подчертах преди малко, подобни срещи ще трябва да продължат и в, бъдеще. И така, ни изчерпахме дневния ред за днес след обед. Утре сутринта в 9 часа среща на координаторите и в 10 часа а, заседание на комисията. Благодаря.